да първо доклада за споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и предаването на данни за финансови транзакции от Европейския съюз до щатите за целите на програмата за проследяване и финансиране на тероризма. Доклад на госпожа Жанин Плюшар. Известно е, че в Европейския парламент са взети много мерки в тази насока. Нашият парламент се състои от директно избрани депутати, Следователно, ние сме отговорни за гражданските права и трябва да разбираме себе си като пазители на тези права. Това е абсолютно ясно, защото това е нашата първостепенна отговорност. Ние знаем много добре колко е важен Суифт от съвсем други причини и по тази е, причина трябва да се извърши е, оценка на тежестта на отделните обстоятелства. Договорът от Лисабон влезе в сила още през ноември миналата година и е, още е, тогава аз е, изпратих на господин министър Райнфелд писмо, той беше тогава председател на съвета, с молбата да се отложи решението имам, и да се изчака решението на парламента съгласно договор от Лисабон. За съжаление, това не се случи на 30 ноември съветът постанови съответното решение и СУИФ беше прият на 21 декември. Отново изпратих писмо до господин министър-председателя Райнфелд Парламентът очаква две неща. Това отразих в писмото. Първо, да се вземе предвид нашето становище относно мандата за преговори по спогодбата, по споразумението. И второ, пълна информация при следващи кръгове на преговори. Подобно писмо изпратих и на господин министър-председателя Сапатеро, настоящият председател на съвета. Това стана на 21 януари и след това на 8 февруари. времено аз изпратих подобно писмо на господин Барозо. Бях в контакт и с госпожа Хилари Клинтън и други представители на американската администрация. Аз изисках съответни заключения и от американска страна. И известно е, че документите са на публичен достъп и могат да бъдат видяни от а, всеки. Вие може да се запознаете по всяко време с тях. А ние, за да вземем отговорно решение, трябва да бъдем много добре информирани. Днешният дебат служи и на тази цел. Затова той е толкова важен и се радва много, че представители на съвета и на комисията ще участват в този дебат. След това ще. А, а, проведем дебат, който да отразява нашата отговорност по темата. И сега нека да пристъпим към същинската работа. Първо давам думата на госпожа Жанин Пласат. Благодаря. Нека да започнем, казвайки, че се надявам да работим съвместно с комисията и че също така остава много важно и с Съединените щати и че е много важно да а, разрешим проблема за това как Европа трябва да се бори с тероризма, било то и с а, а, системата за проследяване на финансирането на терористите. Разбира се, Нека все пак да бъдем наясно. Европейските граждани трябва да могат да имат вяра в сигурност, за сигурността си. И с вашето уважение, мисля, че поне до сега съветът все пак не се справи блестящо. Едно междуинституционално споразумение е, е добро, би било добро и ще трябва да проучим специфичните транзакции. С настоящото споразумение ще засегнем данните, личните данни на милиони европейски граждани. Ние не можем да се ограничим с така нареченото ограничени искания защото има нарушаване на основните права и на основните правила на Европа за защита на личните данни и няма достатъчно пропорционалност. Това не може да бъде а, поправено чрез съществуващите механизми за контрол. Трябва също така да е ясно, че парламентът не е тук просто да си отбелязва с кръстени ръце нещата, които съвета върши. Напротив, до сега винаги а, сме действали. Не можем да останем просто търпеливи сега. Трябва да имаме ясни ангажименти и да го отбележим, както направихме миналата седмица пред съвета. Съветът казва, че е, трябва да се осигури а, спазване на а, личния характер на данните. И че ако има такъв проблем, те, тези данни и трябва да има съответно а, някаква промяна. Питам се, защо обаче е, съвета се крие зад комисията? Защото всъщност е, съвета прави разпоредбите, той ги приема. И съветът каза, че иска да продължи с настоящите споразумения. Но поне до сега ние не сме направили нищо конкретно и всъщност продължаваме да изнасяме а, нашата информация за Съединените щати. Трябва да имаме повече реципрочност за за, и, да се, и да се види също така а, как в дългосрочен план ние да си изградим наш собствен капацитет за съхраняване на данните. Имаме а, директива за данните, свързана с телекомуникационните услуги. Съветът обаче не уточни ролята на обществените власти. И при настоящата практика SWIFT просто трябва да прехвърля всички данни – Така поне е решено при а, временното споразумение. Да, моля ви, кажете ми, как бих могла да кажа на всичките европейски граждани, които държат да се защитават данните, че ние всъщност ги изнасяме в Съединените щати, защото съвета не е могъл да ги защити. Благодаря. Дякую e, Благодаря много, госпожо докладчик. А сега давам думата на господин Алфредо Перес Рубикалба, представител на съвета. Сеньор президенте, Господин председател, дами и господа, бих искал да заявя следното. Испания подкрепи Лисабонския договор безрезервно от самото начало. Убедена, че прилагането на договора ще доведе до сближаване между институциите и приближаване на институциите до нашите граждани. Благодарение на Лисабонския договор парламента има все по-важна роля и ще взема решения в различни области, включително и вътрешни, правосъдието и вътрешните работи. Бих искал да започна изказването си, като още веднъж подчертая, че парламента и съвета ще работят лоя, в лоялно сътрудничество. За испанското председателство това е абсолютно логично, безспорно, тъй като проистича от целите и разпоредбите на Лисабонския договор. Ние споделяме вашата загриженост относно сигурността на европейските граждани, тъй като сигурността е условие сине кванон за свобода. Както бе записано в резолюцията от 17 септември 2009 година, Европейският парламент препотвърди необходимостта да се бориме срещу тероризма и изрази убеждението си, че трябва да има баланс, балансирано баланс между борбата срещу тероризма, защитата на личните данни и личната свобода. Мога само да бъде съгласен с казаното от Европейския парламент. Така че е, на тази основа ще провеждаме и обсъждането. В рамките на договора нашето сътрудничество ще бъде лоялно и ще работиме и в един отрасъл, който не е нов за нас борбата срещу тероризма. Господин председател, международният тероризъм ни изправя пред нови предизвикателства. Това е нов тип тероризъм, който е с широки организации и който работи в международен план. Така че борбата срещу тероризма трябва да се води на международно равнище. Можем да се бориме срещу тероризма само ако разполагаме с огромен брой информация. Броят на жертвите на тероризма ни кара да осигуриме допълнителна сигурност на всички публични места. Координация, сътрудничество, информация са трите ключови думи на стратегията за борба срещу това, срещу този бич. Всички държави членки се опитват да координират колкото се може по-добре усилията си във вътрешен и международен план и да сътрудничат с всички тези, които участват в тази борба, включително и Европейския съюз като цяло. Създадахме съвместни инициативи, минахме към по- корен стадий на обмен на информации и на стратегии, стратегии, включително и с Съединените щати. Обмен на, на сведения и информации без споразумение функционира от години. Преди 2-3 седмици в комисията Либе ми беха зададени въпроси относно обмена на информацията. Тази, този въпрос е много уместен и е, на този въпрос се съдържа отговор в доклада на съдията Брюгер. А, през 2009 година про, про, програмата за борба срещу финансирането на тероризма създаде пътна карта, която а, позволи да се запълнат празнините, било то от географска гледна точка, имена, идентифициране на нови лица, които, които, за които се съмняваме, че произвеждат терористически дейности. През 2009 година, но и преди това, в Съединените щати, в Европейския съюз и в целия, и в целия свят. 2008 година в Барселона, в Лондон след атентатите от 7 юли по време на разследванията, след атентата на 11 март 2004 година в Мадрид, убийството на Ван Гог през 2005 година и други. Това са примери, които биват посочени от съдята Брюгер в неговия доклад. Тоест, обмена на информации и данни доведе до добри резултати. По този начин можехме да, да проведеме разследвания, да избегнем атентати и да арестуваме терористи, които са е, причини, които са подбудители, причинители на атентати и други, и да предотвратиме атентати. Е, през 2007 година SWIFT обяви, че ще че ще промени начина на функциониране на базата данни. Това стана през тази година и трябваше да преразгледаме протоколите, които управляваха обмена на информации. Това трябваше да стане много бързо. Е, правомощия бяха дадени на съвета през пролета на 2009 година, но все още не знаехме дали Лисабонския договор ще влезе в сила. Знаете какво е решението. Е, подписахме временен договор за 9, временно споразумение споразумение за 9 месеца, което трябва да бъде ратифицирано от парламента. Временно 9-месечно споразумение, а през това време парламента ще трябва да организира нов кръг преговори с съвета и комисията, за да постигнем един, едно окончателно споразумение. Това беше решението, може би не най-доброто, но е, споразумението, което подписахме, от гледна точка на защита на личния живот е много по, на, на личния живот и личните данни е много по-добро от всички документи, с които разполагаме до сега. Във временното споразумение са включени допълнителни гаранции и препоръки, препоръки, които вие сте направили и които са включени в доклада на докладчика. Испанското председателство взе изцяло предвид резолюциите, прияти от Европейския парламент в този отрасъл. Взехме предвид също така и писмата е, отправени ни от председателя на парламента, както и доклада на госпожа Ханес Плешет, който, който бе прият от комисията Либе е, миналата година. Е, споразумението бе прието от съвета и вчера направихме декларация с е, следното съдържание. В, в окончателното споразумение ще бъдат включени гаранции за е, защита на личните данни, прем, прем, премахване, възможността за, за, за премахване и за поправяне на данни, включително и отношенията с трети страни както и гаранциите, които вече са залегнали във временното споразумение, ще влезат и в окончателното споразумение относно целите на, за използване на, на данните, невъзможността да се вземат известни данни след влизането в, дан, в сила на Лисабонския договор е, ще има по-широк и по-лесен достъп до класифицирани документи и Испанското председателство ще спазва е, буквата на закона и по-специално член 8 от Лисабонския договор, в който са записан, е записана легитимната загриженост на Европейския парламент. Е, ние поехме ангажимент, господин председател, ангажимент към който ще се придържаме. В писмото, което предоставихме на Европейския на председателя на Европейския парламент, американските власти, специално Хилари Клинтън, обещ... дават, гара... дават гаранции за спазване клаузите и разпоредбите на договора. В процеса на приемане на споразумението, възможно е съвета да не е действал по най- безупречен начин, но при всички случаи съвета много, набра много опит в хода на работата и взема предвид загрижеността, изразена от Европейския парламент. Споразумението, което обсъждаме днес, допринася и надяваме се ще продължава да допринася за осигуряване сигурността на европейските граждани и гражданите на света. Благодаря ви, господин е, министр председател на съвета. Сега искам да ви припомня е, това, което казахме вече преди малко. Аз е, получих писмен отговор на моите писма от съвета и е, ги изпратих е, до политическите групи. Съветът е, взима отношение по нашите очаквания в тези писма. Благодаря ви, господин председател, за поясненията, които направихте във връзка с становището на съвета. От името на Европейската комисия сега ще говори госпожа комисар Сесилия Малстра. Моля. Благодаря, господин председател, дами и господа. Господин председател на Европейския съвет, първо нека да ви благодаря за това, че ми е, гласувахте доверие вчера като представител на комисията. Е, днес ми е първият работен ден, така да се каже, и се радвам, че мога да го споделя с вас и да говоря тук за борбата с тероризма. Тук най-вече свързано с програмата ППФТ за проследяване на финансирането на тероризма. Това е наистина много важен момент, защото тук трябва от една страна да защитаваме данните, от друга страна да споделяме данни. И съответно трябва да дадем, да осигурим на нашите граждани както защита на данните им, така и сигурност и по времето споразумение а, беше е, гласувано това и в, в, съгласно с резолюцията на Европейския парламент от септември 2009 година и ще се взима предвид и при разглеждането и преговарянето с дългосрочно а, споразумение. Трябва да имаме също така силни гаранции за а, правните основания при защита на данните и заличаването на данните. Миналата седмица а, говорихме за значимостта на ППФТ за прекратяването на терористичните звена и по-добра борба с тях в Европейският съюз. А, също така се проследява много по-лесно делните индивиди, които после биват обвинявани в тероризъм. Така че мисля, че договорът показа, че е нужен и можем да му се доверим в борбата с тероризма. Тук могат да се дадат специфични примери. Знаем, че заплахата от тероризма в някои от нашите държави членки е все още много висока. И отхвърлянето на временното споразумение от парламента ще бъде голям удар по тяхната сигурност. Надявам се, че беше ни казано, че а, информацията по ППФТ а, е а, всъщност важна, нужна а, за борбата с Алкайда и с други терористични организации. Временното споразумение а, е от общ интерес за всички нас. Какво да кажем за а, нивото на защита на данните във времето споразумение? Това е ключов въпрос. Аз лично окоръжавам държавите, които са го подписали, да разгледат подробностите. А, защото в временното споразумение дава детайлна информация за това как могат да се обработват данните по това споразумение, например. ограничаване на целите, за които се използват данните, а именно само за разследвания и също така се забранява всяко излишно събиране на данните, освен в случай, ако и съхраняване на данните, освен ако не се смята, че въпросното лице със сигурност е замесено в терористични действия. И само, само ако се счита, че това лице наистина е замесено в терористична организация, могат да се изтеглят неговите данни и да се съхраняват и да се разглеждат в детайли. Има също така а, период за съхранение на данните и се дават детайлите относно до каква степен различните власти ще, защ... ще участват в междуното споразумение и защитават данните. Това не означава обаче, че абсолютно всички данни ще се прехвърлят по въпросното споразумение SWIFT към Съединените щати. И по никакъв начин не засяга правомощията на властите за защита на данните – било то в финансовите институции или по SWIFT. И това споразумение естествено предава, създава и някои мерки за защита на данните. Но някои от предишните, които съществуваха, примерно в Холандия, вече няма да се прилагат. Разбира се, ще отнеме време, докато ам, изградим альтернативни варианти. И целта е обаче максимално бързо да запълним тази пропаст между защитата на данните и едновременно с това предоставяне на данните. Временното споразумение може и да не е най-доброто споразумение, но то евентуално би могло да бъде подобрено. И е, комисията ще издаде също така а, насоки за бъдещо развитие на този процес и аз лично се надявам, че а, ние ще работим заедно с Европейския парламент, ще изслушаме вашите а, забележки и коментари и а, доколкото знам, поне до сега винаги сме се сътрудничали по а, този въпрос. Надявам се, че така отговорих на вашите коментари. Благодаря, госпожо комисар, за тази толкова важна информация за нас. Има определени декларации, които е, вече бяха дадени от съвета и комисията във връзка с е, нашите очаквания по отношение на бъдещия мандат за преговори и информационната дейност на парламента. Обаче има още един важен елемент в нашите действия. Ние е, също носим отговорност вече за европейския законодателен процес и за международните договори, като например е, споразумението SWIFT. И с това ние изпращаме сигнал, за да кажем, че ситуацията след ратифицирането на Лисабонския договор се е изменила в значителна степен. Надявам се, че най-новите сигнали от американското правителство са насочени към това, че американската страна също осъзнава това. Ние сме избрани от европейските граждани в парламента, за да защитаваме а, техните граждански права. Това е от основно значение. Аз откривам сега дебата и давам думата на говорителите на политическите групи. Господин Штрасър от НП за минута и половина. Господин председател, уважаеми дами и господа, първо искам да ви поздравя с първия работен ден и да предложа нашето пълно и добро сътрудничество като политическа група. Ние имаме добро партньорство с американците и желаем това партньорство, особено що се отнася до борбата с тероризма. Второ, ние сме за сигурността на гражданите, и в същата степен за защита на гражданските права и на личните данни. Трето, в средата на септември още ние разработихме насоките за преговорите и там отразихме нашите позиции, които сега е, искаме да видим претворени на практика. И четвърто, госпожо комисар, ако ми разрешите, не парламентът имаше голям интерес. Ние е, тук откриваме нашата отговорност, както каза председателя, по отношение на законодателния процес и ние искаме да е, дадем нашия равноправен принос дейност, както комисията. Сега, що се отнася до инстанциите, аз искам да посоча, че не можем да приемем начина по който възникна този текст. И второ, когато съветът казва, че точките от резолюцията на парламента са взети принципно предвид, аз ще посоча, че някои не са взети предвид, като например право на подаване на искове, заличаване на данни и така нататък. Това е една от причините, поради които ние в Комисията по сигурност казваме, че не можем да прием текста. И видяхме, че едва след това, след като изразихме нашата позиция, нещата се раздвижиха ами, американският външен министр нищо не каза, освен че съветът има различна информация от този на парламента. Съвета тази година подаде обнадеждаващи знаци, но не даде пълни гаранции и за това ние от наше име казваме, че искаме да продължим да обсъждаме тази тема, искаме добро споразумение и сме силно за това да има гаранции за едно добро споразумение. Благодаря. Моля обаче всички оратори да не превишават времевия регламент. Мартин Шулц. От името на групата на социалистите, благодаря господин председател. Писателя Джонатан Суифт в известната си книга Пътешествията на Гъливър изпраща Гъливър да пътува и го изпраща по-точно в страната на джуджетата или на лилипупите. пупите. Обаче Галивър вижда, че е попаднал в земята на великаните. Като че ли нещата изглеждат малко по сходен начин, като че ли американската дипломация следва това, което прави Галивър. И е, аз обаче е, смятам, че е, това е заблуда. Сесилия, поздравявам ви за вашия избор. Вие сега просто а, е, сменихте а, е, длъжността си, но имайте предвид, а, е, че това не е само по вина на американската дипломация. Правителствата в Европейския съюз също търсиха някакъв начин да се постигне това споразумение, без да са наясно, че не, мога да се, не може да се гласува за едно такова споразумение, което а, показва толкова дефицити, защото е, е пропито с е, духа и разбирането на сигурност на Съединените Американски щати, а не това, което ние предлагаме и трябва да гарантираме като сигурност на гражданите на този континент. Ние е, не можем да се съгласим с предаването на големи масиви от данни без да бъдат специфицирани и конкретизирани в конкретния случай. Защо? Защото това всъщност абсолютно противоречи на защитата на данните, така както е прието от Европейския парламент и от националните парламенти. Бяха обсъдени вече сроковете за запазване на данните, но кой ги запазва, на кого ги предава и всъщност аз не трябва ли да бъда информиран какво става с моите данни, на кого се предават, дали са истини или не, как правно аз мога да се защитя от това моите лични данни да бъдат предавани на заинтересувани трети лица и кога всъщност се заличават моите данни, след като са събрани и а, е, запазени. Според Security Act това може а, е, да стане, е, могат всъщност да съхраняват данни до 90 дни, е, 90 години, извинете сега, аз докато стана на 90 години, добре, но след това а, кой може да гарантира, че ще достигна тази възраст? Всички тези неща са всъщност огромни недостатъци на това споразумение, така че а, господин председател, председател, господин председател на съвета, господин министр, трябва да ви кажа, че това е едно лошо споразумение, с което ние не можем да се съгласим. И когато го отхвърлим, вие ще имате за задача да изработите ново, по-добро споразумение с Съединените Американски щати, където да са отчетени по подобаващ начин е, интересите за сигурност. Тогава ние ще бъдем за обаче е, това ще са интереси на сигурност на гражданите. Е, в смисъл на свободата. Аз не мога да препоръчам на моята политическа група да се съгласи с това споразумение в настояща му форма и за това предлагам на моята политическа група да гласува против. Благодаря, госпожа Софи Интвалт, от името на либералите. Благодаря ви, господин председател. Добре дошла на Сесилия Малстром, приятелка и колежка. Скъпи колеги, това е първото ключово решение, което трябва да вземеме в светлината на договор от Лисабон. Трябва обаче да бъдем много а, а, предвидливи и прозорливи. И да не, да не приемаме всякакви а, вся, всякакви, всякакви предположения и фал, фалшиви успокоени. Казват ни, че това споразумение тук не става дума за, за борба на, и за налагане на воля между съвета и парламента или да се, за противопоставяне на Съединените щати. Не, това е борба за създаване на едни надежни и, трансп... и прозрачни процедури. Това споразумение е абсолютно неадекватно и не може е, данните на европейските, данни, на европейските граждани да се продават на Съединените щати под претекст, че следващото споразумение ще бъде много по-добро. може да, споразумение може да има само ако има пълни гаранции за защита на личните данни и парламентарен контрол. Парламента не може и не трябва да вземе решения, ако няма достъп до, до, до цялата информация. Докато не сме разгледали всички аспекти и цялата информация и всички а, е, а, е, различни е, страни на проблема. От години наред ние сме много ясни и сме казвали какви, сме, какви са нашите очаквания. Но а, вместо а, обещания, неясни обещания, съвета трябва да ни пред, пред, пред, предостави доклада на своята правна служба. Не смятам, че доклада на съдята Брюгер е достатъчен. Е, ние имаме нужда от цялата информация и имаме нужда от месеци, за да я разгледаме. Това е единствения начин да вземем решение. Благодаря ви, госпожа Кармс. Първо искам да кажа нещо във връзка с разговорите с експертите и посланника на САЩ. В е, двата разговора, които аз проведох, в никакъв случай не се почувствах европейски лилипут. Е, точно обратното. Е, чрез тези разговори с експертите от САЩ аз е, всъщност успях да науча изключително много за напълно различните правни системи, що се отнася до закрилата на основните права в Европа и в САЩ. И всъщност аз съм благодарна на американците, че се отнесоха толкова сериозно към този диалог. Защо? Защото ми стана ясно какви задачи ни предстоят. И тези задачи до сега съветът не е изпълнил. Когато в едно споразумение искаме да гарантираме ефективна борба срещу тероризма, но същевременно и ефективна закрила на основните права, трябва да сме наясно какви ще са задачите, които трябва да изпълняваме. И аз всъщност съм посрамена от това, че хората трябва да прекусят океана, за да дадат пояснения във връзка с закрилата на основните права, които всъщност не са дадени до сега от съвета. Докладчикът много ясно показва в какви сфери се нарушават основните права. Основните права се ползват с огромна закрила в Европа. Аз искам да посоча някои неща от правна и политическа перспектива, които са особено важни за мен, когато се занимаваме с тази тема. Дефинирането на тероризма тероризма. В САЩ съществуват различни дефиниции за тероризъм и това е проблем, който се чувства в цялото споразумение. Дами и господа, съвсем ясно беше посочено, че депутатите в този парламент са задължени спрямо гражданите на Европейския съюз и трябва да се грижим за закрилата на техните права. Аз смятам, че ние не трябва да се съгласяваме с поразумение, за което много от нас в публичното пространство, господин Вебер, господин Лангер, господин Шулц, че то нарушава действащото законодателство. Ние е, сме казали това на гражданите в публичната дискусия и трябва да гласуваме срещу временното споразумение и то не след отлагане. Аз мисля, че парламентът не трябва още веднъж да е, бяга от отговорност. Ние направихме това през ноември. Тогава имахме възможност е, да натиснем аварийните спирачки, но не го направихме. Сега трябва наистина вече да а, скочим и а, точно след консултациите с американците мога да посоча, че че вече сме в една много по-добра позиция в преговорите за повече сигурност, за повече граждански права в Европейския съюз и може би в Американските щати. Благодаря. Благодаря, госпожо Хармс. Господин Тимоти Кърхоп. Like благодаря, господин председател. Аз, като колегите тук, също бях много разочарован от начина по който съвета се консултира с парламента по споразумението. Нямаше а, реципрочност на данните, на защита на данните и начина по който се сключи това споразумение никога не трябва да се повтаря. При все това а, мога да кажа, че поне властите на Съединените щати, както и допълнителните протекции, допълнителните защитни мерки, поне са изградени. Но целта е ние да не компрометираме бъдещите споразумения на Съединените щати, но едновременно с това да защитим нашите данни. Не можем да останем само с обещания от съвета и комисията не мога, не мога да оценя все още защо сме изтъкнали такива а, изисквания, но а, все пак мисля, че трябва да преразгледаме тези жизненно важни мерки. Благодаря. Сега господин Биски. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, споразумението SWIFT се превърна в една доста спорна процедура и то беше прието в И то всъщност е обект на такава процедура. Лисабонският договор вече е прият и не би следвало да се заобикаля от парламента. За мен тук важно е следното. Значи не става дума за нещо, което ние трябва покорно да приемаме пред големия брат като малка сестра. Госпожа Клинтън посочи неща, които и нашите правителства не биха приели. И според мен е абсолютно погрешно, ако се а, осигурява достъп до тези данни, защото по този начин се накърняват правата а, на гражданите и тези данни ще се пазят в продължение на десетилетия и никой не контр... няма да контролира а, как се съхраняват. И всъщност не може да се иска обещетение за противозаконното им използване от трети държави. Тук държавата се поставя пред гражданите гражданите и е, всъщност е, е, използвайки, заобикаляйки Европейския съюз, държавите членки дават възможност за шпиониране на граждани. Например, примери от Германия ще посоча Телеком, германските железници и така нататък са събирали информация за своите служители, а сега вече се превръща в норма германското правителство да купува публикува данни за данакоплаците от частни лица, ние сме в една ситуация, в която ние като парламент трябва да покажем ясен профил при вземането на решение. Защо Google в бъдеще трябва да развива някакви данни? Тероризмът, срещу него трябва да се борим, най-вече срещу причините за тероризма, но не за сметка на основните права. Аз съм произнасял много речи и съм чувал такива директива за Европейския съюз като а, общност от а, ценности и а, не мога да се съглася, казвам това от политическата ми група, чрез SWIFT да унищожим тези права. Благодаря. Благодаря. А сега други участни, участници, които са заявили желание да се изкажат. Благодаря ви, господин председател. Искам да заявя, че е НП е за временното споразумение, за споразумението с SWIFT и утре ще гласуваме за. Защо? Защото Първото нещо, което ни интересува, това е сигурността на нашите граждани. Сигурността на нашите граждани ще бъде гарантирана след подписването на това споразумение. Това не е мое мнение или само мое мнение, а мнението на експертите, които са проучили въпросите, свързани с сигурността на гражданите, които ние представляваме. И положението на нашите граждани ще бъде по-добро и това на гражданите на САЩ. Да, бих искал да се позова на един доклад, който беше изпълнен ни беше предоставен миналата седмица. Разбирам и загрижеността на колегите, но нека не забравяме, че това споразумение е временно споразумение, което ще ни позволи да работиме междувременно за постигане на окончателно споразумение. Господин председател, вие споменахте сигурността и аз бих искал да е, да приканя колегите да упражним новото, новите си отговорности и да, за да можем да кажем на 500 милиона европейски граждани да, ние се бориме за вашата сигурност. Утре трябва да бъдем единни и да гласуваме утре. аз. Благодаря. Времето ви изтече, господин Бозотил. господин Клод Мораес. Да, благодаря, господин председател. Ние също искаме да се борим за европейските граждани и да се борим срещу тероризма. Именно за това, така както каза нашият лидер, ние препоръчваме да гласуваме не утре, защото това е едно лошо споразумение, лошо, лошо за целият Европейски парламент, защото това е проблем тук а, относно едно лошо изготвено споразумение, което всъщност е в ущърп на нашите интереси в борбата срещу а, тероризма. Някога Бенджамин Франклин е казал, че толкова напред поставяте сигурността пред свободата, че всъщност до никъде няма да стигнете. И ние от името на европейските граждани имаме, искаме всъщност по-добро споразумение. Ние като група а, обсъдихме този проблем. Госпожа Клинтън също а, не отрече правото, това право на парламента, но а, трябва да видим как да се реши този проблем. И нашата група, ние ще настояваме за по-добро споразумение в името на целия парламент. Така че призовавам всички партии тук да подкрепят решението за по-добро споразумение за борба с тероризма. Това е единствения начин да се приборим с тази заплаха. Това искат социалистите и демократите тази вечер тук. Благодаря. Господин Диас Демера. Господин председател, отхвърлям методите и сроковете, които са залегнали в това споразумение. Ролята на парламента е от огромно значение и трябва да бъде зачитана от всички в светлината на договор договора от Лисабон. Нашата, нашата борба срещу тероризма трябва да подкопаеме всички начини за финансиране на тероризма. Единственият начин за това е да да сключиме окончателно споразумение. Но какви трябва да бъдат кои, кои, кои трябва, какви трябва да бъдат различните аспекти на този договор. Дали трябва да има кой трябва да упражнява контрола, дали трябва да бъде съдия или някакъв външен независим орган. За, за, за, за, за сега оставаме с, само право, органите на борба срещу репресията да имат контрол и да разполагат с дените. Така че аз от подкрепям. Но също времено обаче аз имам доверие в американското правителство, така че казвам да на едно временно споразумение. Комисията и съвета знаят е, какво трябва да, да направят. Трябва да има и междуправителствено съглашение и споразумение, за да се постигне това, господин Ставрос Лабридин. Само помнили за една минута, господин председател, писма от съвета относно насоките за водене на преговори, които... Парламентът ще участва в тези преговори, но не може просто да отхвърлим тревогата на този парламент относно случилото се в миналото. Но тук, можем да, тук е момента да променим нещата. Комисаря каза, трансфер на данните а, няма да бъде проблем, само някои данни ще отидат. Swift не е подложен на съмнение. И всъщност няма доказателства, в крайна сметка, какво става с данните. Казвате, че ще има насоки от комисията. Къде са тия насоки? И защо не можете да ни кажете точно по кои точки сте съгласни с парламента и по кои не сте съгласни? Мисля, че тук е много важно да се борим заедно с Съединените щати срещу тероризма. Призовавам Съединените щати, както и съвета, да работят сериозно заедно, а също така да се сътрудничат с нас. И след гласуването утре не е да влизат в някакви двустранни специфични преговори, а да запазват общите права и да защитават сигурността както подобава. Благодаря. Колеги, искам да ви помоля, моля, не а, превишавайте времето си, защото по този начин никога няма да а, дадем думата на всички. Господин Земка. Искам да благодаря най-сърдечно за това, че ми дадохте думата, но а, всъщност се кандидатирах за процедурата за спонтанни изказвания. Добре? Госпожа Биргит Зипел. който е следил многото дискусии по SWIFT пред последните седмици, може да получи впечатление, че без SWIFT ще избухне хаос и е, отхвърлянето на споразумението ще е, сложи край на трансатлантическите отношения и борбата с тероризма. Тези заплахи могат да се опишат с една дума – смешни. САЩ е, не се опитват е, да е, спасяват един неотложен инструмент. Те просто пазят лицето си. Съществува множество споразумения споразумения за борба с тероризма и SWIFT е всъщност една от тях е, Атентата от 25 е, декември, който не успя, показа, че е, не липсват данни, а се работи неправилно с тях. Е, всъщност, временното споразумение не е добро. То е противоречиво и трябва да се вземат необходимите мерки да се прехвърлят данни само за, за подозрени лица и всеки месец САЩ по скандален начин не спазва споразумението, нарушава нарушават принципите на правовата държава и правата на гражданите. Ако съветът и САЩ наистина са готови да се съгласят с тези критики и да ги вземат предвид в споразумението, наистина няма причина да се съгласяваме с това лошо споразумение. В интерес на гражданите трябва да кажем не на временното споразумение, веднага започване на преговори, за да можем накрая да имаме едно добро споразумение, което да бъде още един ефективен инструмент инструмент за борба с тероризма и закрила на основните права. Господин Лопес Агелар за една минута. Благодаря ви, господин председател. Лисабонския договор откри нова ера за парламента, но същото въжи и за съвета и комисията. Изказването на министъра от името на съвета отбелязва факта, че парламента трябва да бъде изслушан и че неговите искания трябва да бъдат включени в дискусията. Каза се също така и че е, споразумението не е било договаряно по най-добрия начин. Е, бе, бе взето обаче е, бе поет ангажимента да се организира да, в най-скоро време преговори за окончателно споразумение в в което да бъдат включени всички елементи, включително заличаване, извличане, и съхраняване на данни. Какъвто и да е резултата от дебата, парламента ви препоръчва и насърчава да започнете колкото може по-бързо преговори, като включите всички разпоредби от хартата, включена в Лисабонския договор. А сега процедурата на спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Господин Бос. Ако нямаме добра обмяна на данни в тази мобилна ера, по никакъв начин няма да можем да се борим с терористичните атаки. Именно за това трябва да намерим равновесие между сигурността и защита на личния живот. Това равновесие трябва а, да бъде постигнато и да бъде следено в споразумението. Мисля, че съветът постъпи много аматьорски. Трябва да бъдем много по-конкретни. Ако искаме наистина парламентът да приеме споразумението с мнозинство. Но едно нещо е сигурно. Докато нямаме 100% споразумение, добро споразумение, със сигурност няма. Но ще трябва да се задоволяваме с това временно споразумение. Председателят прекъсва оратора. Колеги, чуйте. Дискусията е много важна. Всички или повечето от вас искат да вземат думата. Има още 11 желаящи да се изкажат. Ако говорите толкова дълго, никога няма да мога да дам възможност на всички да се изкажат. Следващият е, оратор е господин Лехтрит. Лайфтрит. Благодаря ви, господин председател. Никой не се съмнява, че трябва да се бориме срещу тероризма, но за развити демокрации като нашите трябва да си зададем въпроса как и по как и е, го правиме. Тук отговора е недвузначен, като се съмняваме в 500 милиона души. При всички случаи не можем да го правиме, когато не зачитаме правата на и юридическите права на тези 500 милиона души. Не можем да го правиме, като не гарантираме техните граждански права. Така че. А шведското председателство чрез съвета успита да ни наложи това споразумение. Господин Шлютер, имате думата за една минута. Да, благодаря. Искам само да ви кажа, че нито един терорист няма да бъде спрян с вашето споразумение. Нито един. Може би ще улесните само разследванията, но всъщност чрез това споразумение сте намалили сигурността. А, също вашето наблюдение на интернет също намалява сигурността, защото всъщност това наблюдение намалява нашите мерки на терена. И всичките мерки, които бяхме взели, билото в банкове сектор и така нататък, всъщност са отклонени. И мисля, че имаме нужда от пълно преразглеждане на законодателството за борба с тероризма. И също така, до каква степен то се отразява върху всички нас и върху свободата ни и интегритета ни. Не мисля, че трябва да продължаваме в подобна насока. Не искаме просто секретни документи. Господин Братбон, за една минута. Не, отказал се. Добре. Господин Панхох. Аз исках да взема отношение по следващата тема. Благодаря. Господин Земке. Искам да насоча вниманието ви към две важни неща. Без съмнение е необходимо да се води борба с тероризма, но дебатът е за това как да се води тази борба и какви споразумения трябва да се подписват с САЩ. Имам два въпроса и те са следните. Първо, това споразумение е твърде едностранно. То е едностранно споразумение и дали сте се замисляли, че съответните служби на европейските държави членки също могат да събират данни в САЩ, които да са полезни за нас в Европа при борбата с тероризма. И второ, основният упрек или основната резерва се отнася до факта, че всички финансови данни, подчертавам всички данни за финансови операции, могат да бъдат източвани и трябва да се работи така, че европейските, американските данни служби да получават данни само за заподозрените лица, господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Съветът твърде късно съобщи позицията си на парламента. Това е недопустимо и мисля, че в бъдеще не трябва да се повтаря. От друга страна, аз бях приятно изненадан за от сътрудничеството на американските служби с Европейския парламент. Аз мисля, че и в бъдеще нещата ще останат така. Същият интерес очакваме обаче и от Съединените щати по отношение на програмата Visa Waiver за държавите членки на Европейския съюз. САЩ все още се колебаят да отменят визовия режим за някои граждани, някои страни от Европейския съюз и аз все пак мисля, че партньорството и обмена на опит чрез SWIFT е, са важни за борбата с тероризма. Не трябва преговорите да се прекъсват сега, защото бихме могли да сключим едно дългосрочно споразумение. Благодаря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 Благодаря за това, че ми давате думата. Искам да посоча следното. Е, съветът е, посочи, че е, резултатът от преговорите вероятно не е оптимален. Трябва да постигнем нещо по-добро. Обаче това не означава да приемаме отлагане, защото това отлагане се извършва безусловно. Защото и всъщност какво ще се получи следващия път, ще бъдем в същата ситуация на пленарно заседание Второ, обещания за подобряване в следващия кръг на преговори без съдействието на парламента. Имаме достатъчно такива вече обещания и искам да кажа, че тук отлагането не помага, а помагат ясните сигнали. Трето, това, което се посочи като дефицити в сигурността, че те ще възникнат винаги, когато не се съгласим с време временното споразумение. Това не е верно и е доказано чрез експертни правни заключения. Имаме и споразумение за правна помощ. Благодаря господин Кари за една минута. Благодаря, господин председател. Сигурността на нашите граждани, разбира се, е най-важна за, за всички нас. За нас ще бъде много лесно, лесно да останем с надлежащото споразумение и да а, настояваме едновременно с това да се защитават гражданските права на нашите граждани. Но много национални парламентаристи а, се възпротивиха, когато стигнаха до там. Swift е вид. А, има много примери на успешни а, на успешно осигурена сигурност, ние подкрепяме, но има също така и много области, в които се провали. И а, имаше много провали в Европейския съюз на разследванията. Дор... В моят район 12 невинни бяха задържани, съответно без никакви конкретни обвинения, и трябваше да стоят така, само защото някакви финансови транзакции са, би, са били срещу тях, са ги обвинявали. Председателят прекъсва. А, нека, нека все пак да а, продължим и да направим по-добро споразумение за името на всички наши граждани. Благодаря, господин Коелю. Благодаря, господин председател. В моята страна е така, че когато полицай е, иска да получи достъп до банкови данни, е, трябва преди това да получи е, разрешение от съдия и е, тук става дума за предаване на милиарни данни е, и обработката им от американски полицаи, без да има преди това разрешение от съдия. Защитата на данните на Лукса е предпоставка за нашата свобода. Липсва тук е, съразмерност, липсва и взаимност, което за мен не е приемливо. Ние искаме споразумение, което да е договорено правилно и това може да стане само на една приемлива основа, така че е, по-добре да се откажем от това лошо временно споразумение, защото с него ще поставим лоша основа. Аз е, мисля, че ако направим това, ще имаме вече добра база за следващите преговори. Благодаря. Следващото изказване е на е, госпожа Бенова. Благодаря, господин председател, господин министр, госпожо комисар. Твърди се, че едно добро споразумение трябва да бъде сключено от двама равноправни партньори, обаче ситуацията е такава, че ние не сме равноправни. Проличава, че САЩ искат и очакват нещо от нас и то е ние да отговорим на техните очаквания. Европейският парламент сега а, получи много по-голяма роля след Лисабонския договор и ние искаме да защитаваме основните права на 500-те милиона граждани на Европейския съюз и за това аз подкрепям преработката на това споразумение, като се включат там нашите предложения, защото ние сме единствените директно избрани представители на гражданите на Европейския съюз и очакваме нашите предложения да намерят отражение в споразумението. Много страни, членки на Европейския съюз, имат проблеми с тероризма. Испания, от дълго време се бори с този проблем и затова аз очаквам съветът е, да стане партньор на парламента. И сега, колеги, аз е, е, казва председателят, има 10 кандидати за изказвания. Сега давам думата на представителя на съвета. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, слушах ви с голям интерес и ви благодаря за вашите изказвания. Тези, които ни подкрепиха, бяха малобройни. Повечето бяха по-скоро критично настроени. Благодаря ви все пак. Но ви благодаря също така най-вече, защото благодарение на вас си давам сметка, че няма а, перфектно споразумение, но че има желание от страната на трите ни институции да защитаваме а, нашите граждани и да се борим решително срещу всеки вид тероризъм, така както и аз бях казал. Това е първият ни консенсус. Относно споразумението SWIFT, по, по което разискваме този следобед, измежду всички критики, които чух, мога да видя две основни, два основни типа. Първия по съдържанието и второто е по формата. Критиките, свързани с формата на споразумението, бяха а, споменати, и, но тези, които ги а, изказаха, все пак не бяха против споразумението само по себе си. Вярно, можеше да се направи по-добро споразумение. Повтарям, можеше и по-добре. Но сроковете, знаете всички, сроковете ни бяха наложени и съвета и комисията трябваше да отреагират много бързо. Именно за това искам да кажа, че желанието на съвета трябваше да бъде разяснено. Нещата. А, ние искахме нещата да протекат различно. Някои измежду вас казаха, да, направихте едно обещание, повтаряхте го много пъти и, и не го спазвахте. И то многократно не го спазвахте. Искам да кажа, че този ангажимент всъщност идва от зачитането на Лисабонския договор, защото там именно се казва, че парламентът играе все по-голяма роля в а, а, законодателството в Европа. Така че ние се ангажирахме с Лисабонския договор и потвърждавам, с, с, сега по време на Испанското председателство ние ще правим нещата различно. Това не означава, че а, трябва да имате пълно доверие на съвета. Разбира се, вие винаги имате правото да се съмнявате, но ако не вярвате в политическата воля на съвета, не забравяйте, че има договор, който ни задължава да работим по различен начин, да сътрудничим с парламента и с комисията, в един дух на равновесие, що се отнася до зачитането на нашите ценности и до европейската отбрана. А сега относно критиките по същността, по съдържанието на договора. Няма да влизам в подробни детайли. Вярно е, че някои от критиките, според мен, са неоснователни. Чух много пъти, че споразумението SWIFT в настоящото си състояние позволява едно такова брутно прехвърляне на данни без предварителна обработка. Казахме, че не това е желанието и логиката на споразумението. Такова брутно прехвърляне на данни е позволено само при изключителни обстоятелства. Ако има подозрения, които а, са обосновани по член 4.8. Имаше и други критики, които отговарят а, на всъщност едно повърхностно разглеждане на споразумението от страна на тези, които ги изказаха. Няма да се спирам на тях. И така както каза госпожа комисаря и както казаха някои от вас, споразумението беше полезно за борбата с тероризма. Споменах няколко примера. Но в доклада на съдята Бруге има и други. Вие всички сте получили този доклад. Ще дам пример само с моята държава. Има два конкретни примера. Използвахме споразумението SWIFT – за да разследваме атентатите от 11 март в Мадрид. Резултата беше положителен. Споразумението SWIFT беше използвано също и за да се попречи а, и да се осуети един атентат в Барселона преди около една година. И тези, които подготвяха атентата, в момента са в затвора в Барселона. Виждате, можем да, да постигаме добри резултати с, с това споразумение. И ако това споразумение беше прекратено, европейските граждани нямаше да имат такава безопасност. Ако споразумението а, функционира, а то функционира, прекъсването му ще доведе до несигурност за нашите граждани. Така че настоявам да няма прекратяване на това споразумение. Искам също така да напомня, че е напълно възможно е, споразумението да не е съвършено и да заслужава вашите критики. Но все пак вие ще признаете, че това споразумение е много по-добро от досегашния протокол, по който обменяхме данни с Съединените щати от години насам. Да, споразумението, настоящото споразумение не е най-доброто, то е просто по-добър вариант. Но всички със сигурност ще признаете, че това е по-добър вариант от предишния. Защото съвета и комисията въведоха механизми, за да се гарантират. факта сигурността да не взема превес пред основните човешки права. Така както каза госпожа комисария, ще бъде добре да няма прекратяване на споразумението. Аз лично от името на съвета ще изразя волята ни да продължим до постигането на пълно окончателно споразумение, в което да въведем елементите, които вие споменахте тук, елементи, с които съвета е съгласен. Това е ангажимента на съвета. Този ангажимент беше представен в писмена форма, в писмо изпратено до председателя на парламента. И днес разискваме междинно споразумение, временно споразумение, което подобрява настоящата ситуация. То ще трае 9 месеца. Ще използваме тези 9 месеца, за да постигнем ново споразумение, което да бъде вече окончателно и да включва всички гаранции, които парламента би желал да бъдат въведени. Прекратявам, господин председател. Не можем, разбира се, да отречем, че това споразумение беше критикувано. Някои критики са по обратани от други. Но има критики и следователно трябва да размислим. И от името на съвета искам да помоля парламента да ни предостави време. Моля, дайте ни време. Време, за да се консултираме. Време, за да мога да обсъдя казаното на този дебат тук с колегите от съвета. Време, за да се консултирам с комисията и с Съединените щати относно възможностите за постигане на по-добро споразумение. Това е, господин председател. Дами и господа, имам нужда от време ще се върна отново тук пред вас, да говоря пред вас след няколко седмици, след няколко месеца, е, за да ви кажа с какви нови бази разполагаме, които ще ни позволят евентуално да постигнем бъдещото споразумение и които да отговарят и на вашите изисквания и на изискванията на съвета. Благодаря ви много. Дами и господа, това беше един много важен дебат и който беше много уместен, защото говорихме за нещо много важно, как да гарантираме сигурността на нашите граждани, същевременно доменяме информация, като защитим личните данни. Разбира се, има някои недоразбиране, някои а, заблуди, някои от тях намират отговори в доклада Брюгер. Защо трябва да имаме временно споразумение? Защо? Защото Суифт се променеше и в крайна сметка се бяхме в ситуация, в която нямахме законодателство или регламент, на който да стъпим за, измен, за обмяна на дати. Така че трябва, бяха направени едни едни отстъпления от една и друга страна, докато намериме най-добрите механизми. Е, целта на това временно споразумение беше да се избегнат двустранните споразумения. Това е временно споразумение, както казах, което ще и трябва да бъде усъвършенствано. И е, съвета и комисията би искала в светлината на Лисабонския договор парламента да работи заедно с тях за изработването на окончателното споразумение. Разбира се, и трябва много неща да се оточнат, включително съхраняването, обработването на, на, на данните, както и достъпа до е, данни. Е, защо това не е било поискано от комисията, господин Лабранини? Защото ние също сме назначени преди 16 часа. Така че новата... Не сме имали възможността да обсъдиме все още това, но ми бихме искали да обсъдиме всички тези проблеми с Европейския парламент преди да а, е, пристъпиме към преговори за окончателно споразумение. Ние сме от много скоро време на работа. Господин Баросо изрази това ясно в е, писмото, което а, е, изпрати на председателя на, президент, на, председ, на вашия председател. В най-скоро време ще предоставим всичката информация на Европейския парламент и можете да разчитате на мен за това. Защо? Е, разбира се, вие, вие искате да е, отложите гласуване, ще има, именно искате да имате допълнително време за разглеждане на доклада, на информацията и така нататък. Но комисията иска да работи с вас и с съвета за е, постигане на добро споразумение, госпожо комисар. Много ви ви моля по Това е една много важна дискусия. Утре трябва да вземем решение. Така че, много ви моля само два кратки въпроса, е, макар и това да е извън регламента в момента. Защото инак можем да продължим за още часове тази дискусия. Господин Шулц, господин Шулц, господин председател на съвета, слушах ви много внимателно, както и останалите колеги. Вие използвахте формулировка, която гласи «Дайте ми повече време, за да говоря с моите колеги в съвета». Дайте ми повече време, за да се върна при вас с едно подобрено споразумение. И а, искам да ви задам съвсем точен въпрос. Трябва ли да разбирам думите ви така, че съветът а, вече не държи на това споразумение и за гласуването му и а, искате да а, имате време за да а, преговаряте с Америка за едно по-добро споразумение. Така ли да разбирам думите ви? Втори въпрос на господин Ладмринидис, но моля ви бъдете кратък. Съвета дава ли си сметка, че по SWIFT не могат да се прехвърлят а, а, специфични данни, защото не могат да бъдат извлечени и че те всъщност се прехвърлят по старите споразумения. И че има едно споразумение между Съединените щати и по SWIFT, че а, персоналът а, че се предават брутни данни в масивни количества. Искам да попитам дали а, съветът и комисията се, ще се включи тези предавания на масивни данни в а, бъдещото споразумение. To, to благодаря ви, господин председател. Съвета още веднъж настоява на, на това, че не трябва да се прекратява потока на информация, разменяна между Европейския съюз и САЩ. Съвета обаче приема всички критики, предложения на, парлам... на депутатите и това ще стане обед на по-нататъкно размишление и това така, този, този, този това, тези преговори, тези разговори, този размисъл ще стане заедно с държавите членки а аз поисках време, за да можем да обсъдиме тези проблеми с, с Съединените щати и да видиме до каква степен те могат да приемат критиките и ограниченията, които Европейския парламент би наложил на, а, за, на, един по, на едно по-нататъчно споразумение, т.е. какви ще бъдат разпоредбите и а, клаузите на един а, окончателен на едно окончателно споразумение. За това просто имам нужда от повече време да обсъдиме с Съединените щати и да включим в, един, в едно бъдещо споразумение препоръките и изискванията на парламента. И мисля, че следващия ни дебат ще бъде доста по-различен от този, който в момента имаме. Господин Вебер и господин. е, за, за да има полит, баланс между политическите е, партии. Наистина това е така не, необичайна дискусия, затова давам думата и на други. Е, аз поемам отговорността, ако искате, можете да се оплачете. Благодаря ви, че ми давате думата. Доколкото разбирам правилно е, дискусията по този толкова чувствителен въпрос, Представителят на съвета не може да ни гарантира, че настоящото споразумение няма да влезе в сила. И а, всъщност това може да стане след отлагане, след печелене на време. И следващия ми въпрос е дали представителя на съвета може да ни гарантира, че след един месец ще имаме дългосрочно споразумение, което да отчита поставените по-високи изисквания или трябва да чакаме 9 месеца до изтичане на периода. Неконденциално гарантиране, отлагане, това е трудно за парламента, за това трябва да имаме ясно ясни условия, които да ни бъдат гарантирани от съвета, за да можем при е, съответно отлагане е, да е, постигнем това, което желаем. Вторият въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че е, тълкувате така широко правилника на парламента и давате думата на двама представители на групата на социалистите и е, на групата на е, НП. Вие всъщност поставихте пръста в раната, господин председател на съвета. Дискусията, която се води тук, всъщност от нея пролечаха много разумни аргументи. Всичко, което беше казано, беше разумно. Обаче, то трябва да се подплати с експертни знания и с данни. И това, което ме очуди тук, беше, че някои изразиха точно обратното. Някои дори не са и прочели това, което критикуват. Само малко са хората, които са чели този документ, защото ако го бяха прочели, те нямаше да направят такива изказвания. И за това, господин председател на съвета, аз предлагам да се върви в посоката на това, което каза господин Манфред Вейдер и госпожа Пласък. Вие знаете, че аз съм за трайност, за трайно споразумение и изработка на ново споразумение, но госпожа Плашарт в своето писмо посочва точно това, което попита Манфред Вейбер, а именно може ли съвета да гарантира гарантира, че е, парламентът през юни в комисия и през юли в пленум ще получи окончателния текст е, и е, ще може да участва, т.е. ще бъде отразено и участието на парламента в този текст. Господин Диаз Демера. Благодаря, господин председател. Питате ме, искате ми да бъда по, по-точен относно времето, да спазвам времето и да бъда конкретен. Разбира се. Представете ни всъщност само скица на крайното споразумение. представете ни евентуално а, ангажиментите поети от Съединените щати и, и ангажименти, които трябва да бъдат включени в бъдещото споразумение, това е едно нещо. А, представенето на текста на ново споразумение, това е нещо съвсем друго. питате ни дали до няколко месеца със сигурност ще представим текста на новото споразумение, казвам ви не. Ако ме питате дали ще ви представим резултатите от преговорите с Съединените щати, и дали след няколко месеца ще можем да ви представим нещо, което да ни послужи за база за бъдеща дискусия. И дали е, считаме, че а, е, окончателно споразумение ще бъде по-добро от настоящото, тук ще отговоря да. Но а, е, казах още веднъж, трябва ми време. Не искам да обвинявам докладчика или нещо такова, а, особено като, се взем предвид, като взем предвид всичките критики спрямо временното споразумение. Считам, че ще бъде много по-реалистично от моя страна да ви поискам време така както и направих, за да мога, примерно, за 3 месеца тук в парламента да ви представя основите на бъдещото споразумение с Съединените щати или да ви уведомя за новите елементи, които са се появили в преговорите ни с Съединените щати или преговори между институциите тук в Европейският съюз. Мисля, че само така, на такава основа, дебатът може да протече различно. Последна дума в това обсъждане. женин Ханис Плашарт, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Много беше казано. Нека да отговоря на господин Позотил и на председателя на съвета. Е, не трябва да не трябва да компрометираме защитата на нашите граждани. Имаме е, законни инструменти за обмен на информация с Съединените щати. Що се отнася до писмото на САЩ, да, наистина то е добро, но в крайна сметка все като, като е, отговор на е, Държавния департамент е, е доста несъстоятелно. Е, те казват, е, че ще е, обсъждат докончателно споразумение, само ако временното споразумение се прилага. И това според мен просто е начин да ни изнудват. Европа има има силни традиции за, на граждански свободи и това споразумение е просто едно отклонение от е, европейското законодателство. Е, това в никакъв случай не искаме да подкопаваме е, сътрудничеството, задълбоченото сътрудничество между Европейския съюз и САЩ, но ние все още не, не, не гледаме в една и съща посока съвета и Европ, Европейския парламент. Става дума за европейска отговорност и за това трябва да поемеме, да намерим едно европейско решение. Белгия и Холандия не могат да бъдат заложници на това споразумение. Така че, аз ще е, предам вашето, е, вашето желание и вашето искане на председателския съвет, но не мога да ви обещая какво ще бъде неговия отговор. Благодаря ви, колеги. Този дебат беше много важен. Е, закъсняхме с около 40 минути, но това беше необходимо. Утре в 12 часа ще гласуваме този доклад. Приключваме с обсъжданията на тази тема.